Знам какви са затрудненията. Господин Коцолино допринесе за това решение. Искаме да разберем, искахме да разберем каква е възможността да се приеме доклада следващия път. Говоря за точка 8 днес. Значи точка 8 се заличава, защото днес няма да гласуваме по тази точка. Преминаваме към точка 9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Общ бюджет на Европейския съюз, Европейски парламент. Ще дам думата на докладчика господин Стас. Благодаря. Уважаеми колеги, В проекто доклада се опитвам да включа много елементи, както и голяма доза самокритика. Вчера проведохме много подробен дебат с тримата комисари за даването на освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Всъщност освобождаването от отговорност си е нещо много сериозно. Трябва да сме съвсем сериозни. Това е и подхода, който следвах в моя доклад по отношение на освобождаването от отговорност. Това е нещо доста необичайно, защото парламента трябва сам себе си да освободи от отговорност. Ще започна с добрата новина. Да. Добрата новина е, че имаме освобождаване отговорност, но в 32-те двете страници на този доклад, в крайна сметка докладът в крайна сметка става дума за доста критично мнение за това как стоят нещата тук. Опитвам се да съм обективен, не говоря просто така, а се позовавам на документи, които са публикувани на веб страницата на комисията по бюджетен контрол. Това е моят трети доклад, за трети път съм докладчик по този доклад за освобождаване от отговорност и този път подхода ми бе малко по-различен. В какъв смисъл? В смисъл такъв, че когато започнах работа, реших, че тъй като става дума за първия доклад от новия мандатен период, може би трябва да обясним изобщо смисъла и целта на цялото това упражнение по освобождаване отговорност. Задавам въпроси, поставям въпроси, на които след това давам отговор и призовавам да се действа по начин, защото след 4 години, по време на следващата предизборна кампания и при съставянето на следващият състав на парламента, да не се окаже, че ще се изправим пред грешки на миналото или ще оставим в наследство на следващите депутати неприятни и погрешно направени неща. Това няма как да бъде защитено като поведение, няма как да бъде представено на европейската общественост, без да си навлечем нейното неодобрение. Бюджетът на Европарламента представлява 1 милиард и 400 милиона евро. Не знам дали това, тази сума би могла да бъде съставена от 50 еврови билет, банкноти, които ако се струпат на едно място, не знам колко място биха заели. Давам този пример, удачен или неудачен, просто за да ви кажа, че сумата е астрономическа. Сумата, бюджетът изобщо се организира в няколко пера, няколко глави. Първата е свързана с вътрешната организация. Тук правя няколко предложения, свързани с начина на мислене, начина на мислене, на действие и на управление на управителните органи, а именно председателския съвет, секретарията, генералния секретар, генералните директори – Изходната точка е, че начинът на мислене трябва да бъде съобразен с начина на управление, това, което на английски наричаме corporate governance, начин, умение за управление на дадена институция в нашия конкретен случай. При това, избягвайки избягвайки натоварването на местните, на вътрешни контролни органи в точно конкретни определени периоди. С други думи, контрола и надзорната дейност трябва да бъдат еднакво разпределени по време на, цялото, на цялата финансова година. И така, в заключителната част на този доклад за освобождаване от отговорност, вадя извода, че финансовото управление трябва да се разглежда критично и автокритично и аз самият въвеждам новото понятие за, отговор... за отговорността, финансовата отговорност и финансовата подотчетност или изобщо отчетност, тъй като в случая на парламента това са европейските граждани. Точки 24-25 съдържат на годишния финансов отчет – на който се основава освобождаването от отговорност на този, милион и 400, на този милиард и 400 милиона бюджет на парламента, който представлява около 1% от общия европейски бюджет. И 20% от общите административни разходи на този съюз. По въпроса за тръжните процедури също бях, направ... също бях докладчик. Господин Калфин направи няколко бележки и в резултат на цялостната работа, на цялостния анализ, стигнахме до извода, че държавните поръчки са наистина много деликатен, много чувствителен сектор, защото именно тук се пресичат публичните и частни интереси, сумите са големи и в крайна сметка човек много бързо се оказва изправен пред риска да попадне на процедура, която не протича по установения ред. Надявам се, че генералният секретар и генералният секретарят ще оцени по достоинство нашите предложения. Наистина, бележките не са насочени против някого конкретно, не критикуват някого конкретно, по-скоро имат за цел да подпомогнат, да способстват за подобряване на работата на Генералния секретариат на парламента, за да може нещата да се развиват правилно и в съответствие с правилата, зачитайки начина на работа установен за държавните поръчки. Ето това беше водещата цел на тези точки, когато работех по тях и вадих изводи и правех предложения. По въпроса сега за държавните поръчки, изготвихме всъщност цялостен план за действие. Преминаваме към точка 49 до 55. Там става дума за управленските структури след среща с генералния секретар – стигнах до извода, че наистина се спазват правилата, но много голяма част от задачите всъщност се извършват малко в страни от въпросните норми и се стига до устни, до словесни договорки. Затова смятам, че е добре да имаме конкретна декларация от страна на генералния секретар, за да разберем точно как се развиват и съгласно какви процедури се развиват някои управленски дейности. Генералният секретар трябва да бъде самокритичен и да търпи, разбира се, и критика. Критиката всъщност се изразява в услуга, която ние предоставяме, тъй като това ще подпомогне бъдещата работа. И сега точки 56-63, там става дума за управление на рисковете. Предлага се да се назначи управител по рисковете, за периода 2009-2011 година. Това е едно конкретно предложение, което бе изпълнено, бе счетено и оценено като положително и аз съм особено удовлетворен от факта, че тази нова фигура ще работи в тясна връзка, в тясно сътрудничество с генералния секретар. Преминаваме към точки 64 до 69. Това е доклада на Сметната палата, който прочетох много внимателно. И се произнасям съответно по намерението на Сметната палата ясно и точно да ука тактическото значение на думата практическа отговорност. Когато започваме някакво действие, практическата отговорност значи неговото политическо измерение и отчетност. След това преминаваме към доклада на аудитора. Като начало започвам с поздравление за качеството на работата на аудиторите. Така че дори взаимствам цели абзаци от неговия доклад от 98 до 104 параграф сега. Те са изключително важни и заслужават голямо внимание, защото именно там са съсредоточени по-голямата част от критиките за финансовите отчети на големите европейски партии. Тук са включени и схемите на доброволно пенсионно осигуряване. Предходното освобождаване от отговорност бе преди изборите и там стана ясно, показаха се на повърхността, изплуваха някои от проблемите и неточностите – с така наречения актюерски дефицит от 125 е, милиона евро. Това всъщност не е кой знае колко голям дефицит, но е такъв. Дефицитът преди 6 години бе е, от 28 милиона – и може би се дължи на факта, че тогава играехме на борсата. Извинете за термина играем, но наистина това е игра. Понякога се печели, понякога се губи. В резултат на това обаче бе взето решение, че ако има някакъв проблем с управлението на този пенсионен, доброволен пенсионен фонд, то до голяма част това би могло да се вмени в вина на управленците на този фонд. Може би може би в никой един момент не би трябвало да губим от погледа факта, че това е всъщност това са пари на европейските данакоплатци, които в крайна сметка отиват за финансирането на този доброволен финансов пенсионен фонд. Смятам за неприемли факта, че бюрото на парламента не взе под внимание решението на пленума. В последните 46 точки се правят връзки с предходния доклад за освобождаване от отговорност от преди 3 години и по-конкретно за екологичната дейност на парламента ние изискваме от нашите доставчици фирмите по чистотата, например, да спазват изискванията за намаляване на парниковите газове, тъй като парламента трябва да дава личен пример. През 2020 година целта е да постигнем нашите цели, а именно 30% намаление на парниковите газове. По въпроса за електропотреблението тук в парламента, целта е 25% намаляване на електропотреблението за 2-3 години. След това отпадъците и тяхната повторна употреба доведоха до факта, че всъщност буклуците бяха намалели наполовина. половина електродостав, електроподаването в сградите на парламента в Брюксел, Страсбург и в Люксембург се основава до голяма степен на зелени альтернативни енергии. Това е послание, което определено биха оценили положително нашите за избиратели. Защо обаче не използваме, например, хибридни автомобили? Това би било една възможност, която бихме могли да обсъдим. Или пък личният транспорт на някои наши евродепутати. Това също би могло да се оптимизира на техните асистенти, сътрудници. В резултат на тези въпроси се предприеха промени, се извършиха всъщност проблеми в устава на европейските служители, одобрени съответно от аудиторите в момента на тяхното приемане, бяха възприяти, приложени на практика и в момента се занимаваме с оценка в смисъл такъв дали действа или не действа системата, дали са постигнати и набелязаните цели, дали можем да вървим в тази същата посока или трябва да променим курса. Няма да се спирам на всичко подробно. Нямаме много време, а би отнело време. Така или иначе, за, се стремях към прозрачност в работата си и във връзките си с администрацията в момента на редактиране на доклада. Обърнах се за мнение, за становище към някои от висшите управленски кадри тук в парламента и това всичко преди да изпратя доклада си за превод. Опитах се да бъде възможно най-прозрачен в работата си и възможно най-обективен. Преди две седмици в Страсбург проведох първа среща с докладчиците в Сянка. Вече бях взел под внимание по-голямата част от техните бележки. Някои от тях препоръчваха повече строгост, повече суровост дори в бележките и в критиките. Други предложения бяха относно по-дипломатичната формулировка, за да бъдат по-добре възприяти е, предложенията, така че очаквам да чуя сега в момента вашето мнение, за да видим какви изменения ще предложим до 12 марта. Благодаря. Донориволе Гербранди. Благодаря. Давам думата сега за изказване господин Гемен първо. Много благодаря, господин председател. Благодаря на господин Таес за доклада, а и за работилите с него колеги. Наистина е трудно човек да напише черно на бяло някои не много дружелюбни и лицеприятни бележки, които хората не обичат да чуват. Има два големи проблема тук в нашата работа в парламента. По въпроса за разпределението на работата, правомощията, компетенциите. Сега те са нараснали и този исторически проблем е вече преодолян. Вторият исторически проблем са така наречените финансови скандали. През последните години нещата се поправиха финансовата отговорност на политическите групи, както казва самия господин Стаза в доклада си, също се стабилизира. Органи... Вътрешната организация също е по-добра по-добре се управляват, режийните разходи, както и възстановяването на суми е възстановяване само на реално доказани и с документи разходи. Преди две седмици аз вече поставих същия този въпрос на заседанието с докладчиците в Сянка, но мисля, че трябва да отбележим влизането в сила на Лисабонския договор като начало на нашата вътрешна тук работа за подобряване за подобряване структурно, ако мога дори да го нарека, корпоративно управление на нашия собствен дом, на парламента. И така, искам да повдигна въпроса всъщност за прозрачността Искаме ли стабилна, солидна основа на работата на нашите парламенти, на нашият Европейски парламент, за да можем да сме по-убедителни пред нашите граждани? Е, ако наистина искаме това, то тогава финансовата ни дейност трябва да бъде безукорна и, и прозрачна. Така че за това казах на господин Стаес и той е съгласен, че тонът, стилът на, наши, на записването на препоръките и на редактирането на самия доклад трябва да бъде много издържан. Не бива да оставяме всички с външни хора, с впечатлението, че тук нещата не вървят добре, че се затлачват, няма кой да ги разреши. И така, в заключение, последната ми бележка е свързана с автомобилите – господин Стайс казва, че трябва да са хибридни тези автомобили. Аз съм съгласен. Не знам дали защото съм холандец или пък защото съм изобщо превърженик на велосипедите. Смятам, че и велосипедите биха могли да бъдат альтернативен начин за придвижване от едно място към друго. В Брюксел, в Страсбург, например, може спокойно човек да кара колело. Така че за това ще представя и специално изменение. Благодаря. Благодаря. Господин председател, първо искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Той, освен това, демонстрира голяма доза откритост, беше готов да сътрудничи. Съгласен съм с неговия подход. Неговата отправна точка е, че трябва да гледаме нещата от ъгъла на данакоплаците, тъй като това са пари на данакоплаците, не са наши пари. Ние забравяме това доста често. Искам да добавя следното. Мисля, че трябва да се включат термините прозрачност и откритост. Когато изготвях проекто бюджета за 2008 година, се изненадах от факта, колко е сложно положението. Не знаем всъщност точно с какво си имаме работа. Вземането на решение въобще не е лесно. По отношение на самия доклад, искам, ако може, той да бъде малко по-плътен, по-гъст, по-кратък като текст. Някои предложения, според мен, трябва да бъдат заличени – искам да обърнем специално внимание на политиката по строителство, защото като че ли плащаме твърде много разходи за сградите. Първо купуваме някаква сграда в Страсбург, после намираме азбест в нея. Защо да плащат данакоплаците за този проблем? Град Страсбург трябва да плати за проблема, а Центъра за посетители трябваше да бъде приключен преди много години. Имаме нужда от по-добри решения за трудностите. Не можем да оставим нещата да продължават така. Не можем да продължаваме да използваме пари на данокоплаците, за да коригираме проблемите. По отношение на подобренията, да, определено имаме известни подобрения – възстановяваме възоснова на реално натрупани разходи, но още има какво да се прави тук. Зададох въпрос относно излъчването на телевизия на парламента. Колко зрители имаме обаче? Имаме ли оправдание да харчим пари за такава телевизия? Тук имаме нужда от промени. Съгласен съм с докладчика по въпроса за нашата репутация. Има някои дребни неща, свързани с разходите, които водят обаче до сериозна загуба на репутация. Губим си имиджа по този начин. Например, колко пари е харчим за ски вакансиите на служителите на парламента. Това не са огромни средства, само че определено вредят на нашата репутация. Е, не трябва освен това да коригираме проблемите само когато сме поставени под натиск. Трябва винаги да го правим. В заключение искам да кажа, че някой спомена автомобилите. Трябва да подкрепя докладчика. Ние трябва да дадем пример. Ако искаме гражданите да променят своите навици, ние трябва да променим практиката си. Естествено, няма да се кача на велосипеда си в дъжда, но мога да използвам обществен транспорт, автобус, например. В Финландия депутатите имат възможност да пътуват с автобус. Може би докладчика може да отчете това. Благодаря, госпожа Гресле има думата. Благодаря. Благодаря много. Вие се свършили огромна работа. Всъщност аз не си спомням да съм виждала отдавна подобен дълъг доклад. Едва ли някой ще каже, че аз се боя от битки, но има някои битки, които бих избягнала. Този дебат беше много дълъг в Комисията по бюджета и ние едва сме го започнали. Вие просто казвате какво е вашето мнение, докато преди години имаше други доклади, които следва да бъдат отчетени. Много от предишните дебати не са отразени тук, особено големите въпроси, по които сме дебатирали. Какво да кажем за спортния център? Бюрото беше принудено да отстъпи по този въпрос. Но този въпрос не е отразен тук. Относно а, скрининга на персонала, чрез използването на а, надлежни инструменти, аз бих а, искал да видя също и този въпрос – Има едно общо подозрение относно а, изразходването на средствата, но това е на теоретично ниво. Мисля, че реформата в секретарията е едно от големите завоевания на нашата а, комисия. Не бихме искали нещата отново да тръгнат на зле. По мое мнение, това, което е необходимо, да имаме повече сътрудници защото не трябва да се ограничаваме в необходимостта от това, което ни предстои в бъдеще. Като депутат, който получава известна сума, аз получавам известна сума, както останалите депутати. Средствата за секретари, обаче не са достатъчни и а, понякога се налага аз да покривам тези разноски. auch im Internet erscheinen. Ähm, dann ähm, glaube ich, dass wir dass wir an dem Bericht schon noch ein bisschen äh, gemeinsam arbeiten müssen. Мисля, че в подобен доклад е необходимо да работим съвместно. Има и някои други елементи. Например, ски вакансиите. Често малките неща преобръщат представата. Всъщност, във вашия доклад липсват класическите бюджетни въпроси. Госпожа Херцог е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка от името на групата на социалистите искам да благодаря на господин Стас, както и на останалите докладчици в Сянка, с които работих съвместно и за постигнатия добър резултат по освобождаването от отговорността. Ние, социалистите, приветстваме инициативата на господин Стас, че е време да имаме петгодишен план, който да посочва какво цели да постигне парламента за петгодишния си мандат. Мисля, че процедурата по освобождаване от отговорността е добро начало за формулирането на подобни задачи за следващите 5 години. Аз приветствам това предложение. Тези цели трябва да са свързани с повече прозрачност, повече ефективност, повече резултатност. Ние приветстваме доклада, въпреки че има някои въпроси, които бихме обсъдили. Човешките финансови и природни ресурси на разположение на парламента трябва да бъдат по-добре измервани и балансирани в бъдеще. Вътрешният одит на организацията трябва да бъде подсилен. Това е най-хоризонталният инструмент. Трябва да се постигне подобрение в всеки, всяко едно звено на Европейския парламент като се обърне особено внимание на оценката на риска и как е, можем да управляваме риска. Съгласна съм с господин Итала, с е, господин Геслер, че политиката за сградния фонд е, трябва да бъде по-добра от това, което е Спортният център е част от тази тематика. Има група въпроси, включени в доклада, които са свързани с политическите групи. Тук аз предложих и беше прието от останалите докладчици в сянка, че трябва да се срещнем а, нашите финансисти на политическите групи, за да обсъдят а, къде може да бъдат направени подобрения. Тези параграфи могат да бъдат и по-добре формулирани, но приветстваме факта, че сте засегнали този въпрос. Комисията по бюджетен контрол е достатъчно силна, но същевременно вие твърдите, че е необходимо да се намери нужния баланс между Комисията по бюджетен контрол и вътрешния одит. Мисля, че можем да формулираме по-добри предложения, които да допълнително да подобрят съдържанието на доклада. Мисля, че като цяло трябва да бъдем положителни бяха постигнати съществени промени през изминалите години, свързани с сътрудниците и други. Не бива да подценяваме тези постижения. Точно обратното, когато имаме възможност да настояваме да информираме обществеността, че през изминалия период в парламента има и добри новини а не само да акцентираме върху лошите. Благодаря ви. Госпожа Мати. Благодаря. И аз бих искала да започна с поздравления за докладчика за прекрасната работа. Докладът е много оригинален. Две малки бележки. Нещо, което особено ме вълнува – е свързано с посещението на поканени групи. На, имаме право на две такива организирани посещения по наша покана и в момента не е особено добре замислена и измислена тази работа, особено с оглед на имидж, с имиджа на парламента. Док ръководителя на групата, да кажем, на този, който ръководи посещението, получава директно и в кеш заплатата си от парламента. Много говорим тук за открито, за прозрачност, поне тук в тази комисия. Така че всички посещения, всички официални групи посещения, които организираме, правят един или друг коментар относно това защо заплатата на организатора на посещението или хонорара му се изплаща веднага и в кеш, в брой. Това никак не помага за поддържане на добро име. Аз самата живея близо до Страсбург в областта наречена Вожа така че 35-40 евро ми струва придвижването до Страсбург. Тогава много хора ме питат, и това е вторият проблем, на който искам да се спра, е какво правиш с рестото? Защо се допускат такива излишъци и защо не се оползотворяват парите? Например, това, което остава от посещенията на групите, също не се знае къде точно отиват. Аз каня хора, принудена съм всъщност и ми е приятно, защото е добре да има посещения, официални посещения тук в парламента, но така или иначе, когато тегля чертата, всъщност повечето отрицателното от моята работа по покана на такива групи посетители, отколкото положителните. Предполагам, че е по-добре и по-лесно да се изплащат, да се възстановяват реално направените разходи, отколкото да се дават някакви общи суми, така нареченото форфе, което след това не се знае точно как се използва. Става дума, например, за транспорта на тези групи, на тези автобуси от моята област, например, които пътуват до Страсбург. Тяхната сума е много по-малко, отколкото сумата за плащане на транспорт на други посетители от по-далечни. Ето това искам някъде да бъде споменато. Аз ще предложа изменение защото смятам, че е доста противопоказно за нашия имидж, за нашия образ. Работим, особено посещението, официалните посещения, това са наши избиратели, наши посетители. Да си тръгват от тук с пари в джоба в брой не е, прави добро впечатление. Благодаря. Господин Дойч има думата. képviselőtársaim! Да, благодаря. Уважаеми колеги, и аз поздравявам господин Стас за отличния му доклад. И ако позволите, искам да направя пет бележки, да ги подредя в пет пункта. На първо място, говорим за предложения за освобождаване от отговорност. И говори много, често споменаваме думата откритост, прозрачност, когато става дума за това. Аз мисля обаче, че вместо голи приказки би било добре да даваме конкретни примери. Az Európai Unió 27 tagországában. Какво имам предвид? В 27-те държави членки има 27 национални парламента. Нека да погледнем, да направим преглед на прозрачността, на откритостта в работата на тези национални парламенти. И нека да видим в резултат на този преглед къде ще бъдат най-добрите практики. Кой от националните парламенти ще се окаже първенец в работа по прозрачност и откритост? Просто бихме могли да внесем в такъв случай тези най-добри практики. Като начало трябва да ги потърсим, да ги намерим, след това да ги внесем тук и да се опитаме да се получим от тях в организирането на работа на Европарламента. Не бива човек да търси винаги е, особености, интересни неща и да си въобразява, че открива барута. Вече има много изобретени неща, топлата вода открита отдавна. Просто трябва да разберем къде е най-добре действащия механизъм и да се опитаме да му подражаваме. Много съм удовлетворен от факта, че много колеги се изказаха с много конкретни предложения. И позволете ми позволете ми да поделя с вас нещо, което е моята слабост. Често слушам бележки, свързани с опазването на околната среда и препоръки да не си принтираме винаги имейлите, но погледнете. Погледнете наоколо и вижте колко хартии са разхвърляни по бюрата. Защо тогава развиваме компютърна система, информационни технологии, след като продължаваме да си служим с хартия в огромни количества? огромни количества принтирани документи, разпечатки на документи за едно заседание, в крайна сметка като се умножи по броя на депутатите, които днес по една или друга причина не са могли да дойдат и да присъстват на заседанието, а пък папките им с документи са тук, може да направите сметка за какво става дума. Наистина, важни са екологическите измерения, но някак си само говорим за тях, а в крайна сметка продължаваме да трупаме по масите си огромни папки пълни с документи на хартиен носител. Сега, по въпроса за експертните мнения и оценки, често искаме, обръщаме се към консултантски групи за професионално мнение. Но смятам, че трябва да има уебсайт, където въпросните експертни оценки и доклади да се публикуват, да се обнародват. В такъв случай, ако има такъв, ако би имало такъв сайт, бихме видяли как много нещ... пари се хвърлят на вятъра, защото вече съществуват направени проучвания, експертни мнения и становища по нещо, което ни вълнува, а ние искаме второ и трето становище. На трето място. Съгласен съм с госпожа Греслер. Бюджетните планове бюджетните планове понякога са традиционно разписани и разчетени. Няма да повтарям това, което тя каза. Ще кажа само, че по ме, по мое мнение, има една голяма главна липса, а именно необходимостта по-ясно и точно да се да се обсъждат бюджетите на комитетите, на съставените по някаква специална задача комитети. Става дума за директно избрани членове на парламента за участие в тези комитети. Това от една страна, но от друга страна има и така наречената комитология, където решенията се вземат от съответни европейски служители. Така както са ясно очертани тези процедури, то тогава трябва ясно да очертаем и разликата между разрешенията, които могат да се взимат от избрани членове на парламента, работещи в даден комитет и какви решения могат да се взимат от служители. Смятам, че днес това не е ясно уточнено и трябва да го уточним по-ясно за в бъдеще. И така, бих искала да се обърна с... Към, да се обърна, бих искал да се обърна с молба към докладчика и да и по въпроса за освобождаването от отговорност на различните европейски институции. Когато изготвяхме становища или проекто доклади, тези документи, доклади, проекто становища обикновенно ги пишехме със съзнанието, че те имат задължителен характер. Особено когато става дума за институция, била тя А, Б или В, когато оценяваме нейната прозрачност, откритост, отчетност и редовност на финансовото и отчитане, всичко това е много добре, но и за нас самите би следвало да приложим същите тези мерки, с които измерваме дейността на другата институция. Действието, работата на Европейския парламент не винаги е безгрешна, така че понякога това, което ние критикуваме у другите институции, трябва да го прилагаме и към нас себе си. Не бива да сме по-строги към другите и по-малко строги към самите себе си. Благодаря. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините за това, че дойдох малко по-късно. Maar toch de volgende opmerking, en het is een opmerking die in het bijzonder gaat over Europese politieke... Нека да направя един коментар за европейските политически партии, за европейските фундации, които получават субсидии от Европейския парламент. Начина по който се предоставя тези средства а, не отговаря на изискванията за прозрачност. Европейския парламент взе решение да предостави допълнително 6 милиона евро за европейските политически партии. без да даде никакви допълнителни обяснения. Европейските избори наближаваха и имаше нужда да се набере допълнителна подкрепа от избирателите. За това политическите партии, които участваха в изборите, получиха тези 6 милиона евро допълнително за участие в европейските избори. Това са огромни суми. Ако видим периода 2004-2008 за политическите партии са предоставени 60 милиона евро, което е доста внушителна сума. 80 милиона са заделени за 2010 година за европейските партии и фундации. Затова бих искал да предложа в доклада да се предвиди включване на този въпрос. Аз съжалявам, че липсва какъвто и да е контрол върху огромни суми, които се предоставят от Европейския парламент на европейските политически партии и европейските политически фундации. За момента липсва какъвто и да е контрол аз съм поставил редица въпроси във връзка с изразходването на тези средства и в частност в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнението за бюджета за 2008. Ежегодно се изисква аудиторски доклад но такива отчети всъщност не се представят в уречения срок от 6 месеца от фундациите, които са се възползвали от тези средства и никой не им търси сметка. Ето защо аз съм поставил такъв парламентарен въпрос. Европейският парламент изглежда изразходва огромни суми на дънакоплаците за политическите партии, които трябва да бъдат аудитирани, но не са. Това е неприемливо. На следващо място, докладчика на комисията трябва да зададе въпроса доколко разумно е да се позволява непрекъснатото увеличаване на сумите за политическите партии и фундации. От 2004 насам има експлозивно увеличение на тези суми, което не е а, раз, разумно обосновано. Следващия оратор. Благодаря. Аз съм нова в тази комисия и не бих желала да попадна в капана да навлизам в твърде много подробности. или пък да говоря подробно за тях. Искам да се концентрирам вместо това върху два основни момента. В доклада прочетох, че все още съществува неразрешен проблем с съдържанието на азбест в сградите. Има едно изречение в, в доклада, където се посочва, че опасността не е толкова непосредствена, но а, очевидно има риск в дългосрочна перспектива. За мен а, въпроса за азбеста в нашите сгради е сериозен проблем. Фактът, че съществува риск за депутатите и за служителите изисква да се даде отговор на този проблем. Относно казаното от госпожа Греслер, вие споменахте за определени дефиниции. Радвам се, че поставихте въпроса, но а, ние трябва да бъдем предпазливи. Парламента трябва да проявява предпазливост относно това какви са отношенията с служителите. Например, бяха взети редица решения, свързани с статута на сътрудниците. Не става дума за плащане на някакви е, суми в, е, в плик, доколкото знам, е, администрацията прави банкови преводи. Това е достатъчно прозрачно. Може би администрацията трябва да запознава депутатите в по-голяма степен а, как се случва това, тъй като раздаването на суми не по банков път не е достатъчно прозрачно. Господин Сармас от Сметната палата има думата. Да, благодаря. Аз нямам коментари, нямам бележки по доклада. Той е наш източник за вдъхновение по-скоро. Просто исках да кажа, че по трите въпроса, които поставя господин Стаз в доклада си, а именно държавните поръчки и тяхното договаряне, както и изчерпателността на годишния отчетен доклад на генералните директори или на генералните дирекции в парламента, както и разходите на политическите групи. Това, което имам да ви кажа е, че от Сметната палата следим отблизо всичко това по въпроса за разходите на политическите групи тази година направихме проучване, което публикувахме в края на 2009 година и там може да прочетете нашите констатации. Благодаря. Благодаря. В заключение искам да благодаря на заместник председателя Стас. Оценявам високо работата му. Тя е доста задълбочена. Приветствам казаното от господин Стас по два централни въпроса. Посетителите, да, те са важни за всички, но ако говорим за това къде отиват големите пари, вашия призив за повече прозрачност по отношение на сградите и на обществените поръчки е добър. Това са основни въпроси, които не трябва да забравяме. Преди няколко месеца пак се срути някакъв покрив в сгради в Страсбург. Чуваме всякакви въпроси, питат ни колко харчи парламента за сградите си. Това са огромни средства в крайна сметка. Да не забравяме цялото пътуване между Брюксел и Страсбург, което струва много пари. Понякога хората взимат 3-4 полета, за да стигнат до Страсбург. Това струва много пари. Искам да благодаря на заместник председателя Страсбург, извинете, Стас. Сега нека да преминем напред, тъй като сме изостанали от е, графика. Следващата точка се казва освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, общ бюджет на Европейския съюз. Това имаме съда на Европейските общности, и Сметната палата. Господин Стас иска думата. Да, благодаря. Няма да говоря надълго и на широко. Знам, че сме притиснати от към време. Само няколко въпроса, на които искам да отговоря. Ще отчита всички направени коментари. Ще видя какви са измененията в писмен вид. Е, госпожа Гресле направи предложение за обързане на работата с комисията по бюджета и съгласен съм с всичко това. Госпожа Херцог каза, че има споразумение между докладчиците в сянка по въпроса, който повдигна господин Ван Ек. Говори се за политическите групи, за политическите фундации. Ще обсъдим темата с ковчезниците на различните политически групи, защото това са неща, които трябва да бъдат подобрени. Господин Ван Ек, ако четете внимателно моя доклад, ще видите, че има едни параграфи, те са 80, 98 по-скоро до 125. Там критично се обръщам към тези въпроси, а именно как се разпределят парите, как се дават парите на политическите групи и на политическите фундации. На няколко пъти казвам, че решението е взето без да има дебат в бюрото. Това е практика, която трябва да бъде коригирана. Говорите за 6 милиона обаче. Тази сума не е за политическите партии или за политическите групи. Контрола в рамките на политическите партии, ако го сравним с националния контрол, например този в моята страна в Белгия, е, има разлики. Националното ниво се различава от европейското. Сметната палата е провела няколко одита, има специален доклад. Като цяло е, съм съгласен с предложенията. Има някои неща, които трябва да бъдат пояснени. Това може да стане в е, писмен вид. Отново говорите за инцидента с е, Зелената фундация. Аз ще бъда първия, който ще обърне внимание на проблем с фундация, която е свързана с а, моята политическа партия. Аз първи ще кажа, че нещо трябва да се коригира. Не се притеснявайте. Благодаря ви. Извинявам се, господин председател, по отношение на политиката за сградите. Ако може да кажа моето мнение, тъй като аз съм докладчик по темата за сградите в Комисията по бюджети. За в бъдеще ще има споразумение между парламента и комисията за това, че ще има цял каталог с въпроси, които трябва да бъдат разгледани преди да се вземе решение да се обяви тръжна процедура. Мисля, че това дава отговор на въпроса на Барт Стас. Защо има тръжна процедура и защо са се договаряли някои неща. А по отношение на подробната разбивка на разходите, той се повтаря постоянно през последните години. Въпроса за притежанието на земята, притежанието на сградата също се обсъжда надълго и на широко. Има 150 въпроса в този каталог. Те ще бъдат разгледани, ще получат своя отговор за бъдеще. Не можем да вземем решение само две седмици т.е. да обсъдим нещата само две седмици преди да се вземе решение. Трябва да имаме по-голяма прозрачност по отношение на сградите и политиката за сградите на Европейския парламент. Трябва заедно да разработим насоки с Комисията и Европейския парламент. Това занимание ще е доста вълнуващо. Благодаря. Радвам се, че ще има нещо подобно. Нека да премина нататък освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година. За другите институции започваме с съвета, след това има съд на Европейските общности, Сметната палата, Економически и социален комитет и Комитет на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, господин Чернецки. Много благодаря, господин председател. Особено ми е приятно да съм днес тук на заседанието на тази комисия по бюджетен контрол и да представя проекто установищата, всъщност. Ще се опитам. Ще се опитам да направя бърз преглед, обзор на различните доклади. Но започвам с едно по-общо обобщение, ако ми позволите. Ако някой би по поиска или се обърне към мен с желание да чуе обща оценка на финансовата политика на европейските институции, то тази фраза от мен би била следната. Финансовата политика е приемлива. Съдът на европейските общности, Сметната палата, ЕКОСОК Комитета на регионите, както и Европейския омбудсман, както и надзорният орган за защита на личните данни. Следва да ги освободим от отговорност във връзка с тяхното изпълнение на бюджета. Разбира се, има проблеми, свързани особено с вътрешния контрол на Съда на европейските общности. Но, но, след провеждането на съответните експертни проверки или аудити вътре в самата институция, нещата се поправиха, курсът бе определен отново в правилната посока. И така, съвета. Съвета с него нещата стоят малко по, иначе има малки проблеми. Аз не смятам сега да бъда подривен елемент и да създавам междуинституционни кризи. Но ясно е, че повече от сега, повече от всякога сега имаме нужда от общо действие, от единогласие. И така или иначе, не смятам, че в името на това разбирателство трябва да имаме сливи в устата и да не наричаме нещата със собствените им имена. С други думи, при съвета, в съвета има нужда от поправки. Такива поправки са се нанасяли в много европейски институции, защо съвета да не бъде подложен на същата процедура. Съветът Съветът постъпи точно по противния начин на всички останали институции при подаване на своя собствен отчет в съвета обикновено се позовават на така нареченото джентълменско споразумение, което вече не действа от 40 години насам поне, защото през 1970 година нещата бяха едни, днес 2010 са други. Тоест, няма защо да се опитваме да пренасяме събитията от 1960 или 70 в днешния исторически контекст. Да се позоваваме 40 години по-късно на погодбата за придържане към едно джентълменско споразумение, просто вече е анахронизъм. Ето за това. Смятам, че липсват, липсват финансови задължения и отговорности в съвета. Смятам аз обаче, <laughs> че това е, просто се използва като предлог. Това не е причина, не е дълбинната причина, е претекста, който ползва през съвета, за да не ни информира, за да не ни се отчита по финансовите въпроси. И това го казвам съвсем добронамерено. Е така. Какво предлагам аз? предлагам да проведем среща с съвета и неговото ротационно председателство. Или поне с негови представители. Както се казва на латински, нихил нови су соли, няма нищо ново под слънцето. Всяка година нещата почват и свършват по един и същи начин съвета се държи като боксьор на арена, опитва се непрекъснато да избягва удари, а сам той нанася. И не е начина по който трябва да се действа. Опитва се да се измъкне по тъч линията. Това е моя превод на латинската фраза минима миниморум. Опитва се да даде възможно най-малкото от себе си съвета. И така. По въпроса за освобождаване от отдаване, приключване на финансови години вън, след изтичане на срока, вън от възможните дати. И всичко това по препоръка на своите собствени вътрешни аудитори, своите собствени вътрешни експерти. Така че бих се обърнал към съвета с искане за публикуване на всички тези административни вътрешни документи, които са правното основание за техните бюджетни линии. Това беше третата точка. Четвъртата точка е, че необходимо е съвета да предава годишния си отчет съгласно член 60 на финансовия регламент, да предава значи финансовия си отчет на парламента и на съответната комисия по бюджетен контрол. Това е включено в правилника за действие на европейските институции още от самото начало, така че не е нищо ново. Какво още ни трябва? Трябва ни правно основание, да знаем кое е то, правното основание, по което финансови средства се прехвърлят от един бюджетен ред към друг. Както и изискваме отговори на писмените питания, зададени от докладчиците на от парламента. И в заключение бих искал да апелирам към добрата воля на съвета да предоставя съответния отговор в писмена или устна форма към питанията, отправени към него от страна на парламента, особено когато става дума за допълнителни пояснения. И така. Говоря всъщност за съвета толкова пространно, защото не е първия път, по който говорим по тези въпроси. Не се случва това за първия, за първи път. Казвам ви го това на всички тук присъстващи и много от колегите са евродепутати много по-дълго време, отколкото сам аз. Не е първия път. И бих искал сега да продължа с някои други европейски институции. Opinie Trybunału Obrachunkowego, че е, аби sugerujące, е, аби е, Европейски трибунал Становището за съда казва, че Европейския съд трябва да има по-ефективни тръжни процедури. Похвално е, че съда наскоро създаде отделен орган в рамките на самия себе си, който да се занимава с одита. Бих препоръчал да се подобри обаче ефективността на работата чрез създаване, например, на една по-рационална структура. По-добро управление на човешките ресурси и така нататък. Това естествено е моето мнение. Мисля, че някои от постовете в Европейския съд се дублират и може да има по-голяма ефективност. По отношение на ЕКОСОК, економическия и социален комитет. Няма какво да кажем, няма конкретни коментари, същото въжи за комитета на регионите. Трябва да се отчете обаче приложението на практика на споразумението за административно сътрудничество, подписано между Економическия и социалния комитет и Комитета на регионите. трябва освен това да повторим нашето предложение. Членовете на Комитета на регионите също да подават декларация за финансово положение или финансов интерес, за да може да се подобри прозрачността. Знаете, че това се прави за депутатите в Европейския парламент. Можем риторично да попитаме защо да улесняваме живота на членовете на Комитета на регионите в това отношение? Мисля, че данъчните данни, информацията свързана с данъците е нещо, което засяга европейския данъкоплатец. Тя трябва да бъде предоставена. По отношение на Европейския омбудсман нямам конкретни коментари. Може да се отбележи една тенденция обаче. Тази институция се разраства. Тя се разширява постоянно, бюрокрацията се разширява, постовете сега са 57, там бяха 31, значи почти двойно увеличение – в същото време има обаче радикално увеличение на жалбите, които се правят пред омбудсмана, така че това увеличение на персонала е оправдано. По отношение на Европейския орган за защита на данните, отново нямам коментари. Заслужава си да отчетем факта, положителния факт, че управлението на финансовите и човешките ресурси вече е консолидирано и че вътрешния одит и системата за вътрешен одит са получили оптимизация. Госпожи и господа, изглежда има сериозен проблем – който вероятно няма да доведе до мащабна криза, но имаме проблем така или иначе с съвета. Отново казвам, това не е нещо ново. Нещата се повтарят от преди година или от преди две години. Очакваме да има сътрудничество между нас и между съвета. Ние сме партньори, не сме врагове, не сме опоненти трябва съветът да ни разглежда като партньор. Естествено, партньор, който има право на надзор. Тази сутрин бяха раздадени писма на съвета. Изчакваме отговор сега финалното изречение казва, че ние не очакваме да има революция, просто искаме да има реален контрол с оглед на очакванията на нашите граждани и да накоплаци. Благодаря. Господин Сьондергор, благодаря. Като цяло споделям основанията в основата на този доклад. Благодаря ви. Имам няколко коментари, които искам да направя. Първия е свързан с формалната страна на нещата. Смятам, че в началото на документа да има, е добре да има позоваване на онзи документ, който приехме в Европейския парламент на 25 ноември 2009 година с голямо мнозинство. Трябва да има такова позоваване. На второ място, искам да кажа, че докладчика е избрал да се позове на джентълменското споразумение в точки 4, 5 и 8. Разбирам, че той е критично настроен, само че миналата година проведохме дебат и решихме, че има неща, които не засягат това джентълменско споразумение – Така и не получихме текста на това споразумение. Отново искам да кажа, че нашата отправна точка трябва да е въобще да не се отнасяме, да не обръщаме внимание на това споразумение, както направихме миналата година. Ако отново повдигнем въпроса за джентълменското споразумение, то това трябва да стане възоснова на конкретната формулировка. Ако нямаме конкретна формулировка, ако не видим как изглежда това джентълменско споразумение, няма как да се позовем на него. Миналата година стигнахме до същото заключение. Мисля, че и тази година ще стигнем до това заключение. На трето място, по отношение на точка 11 в проекта, който сме получили, има един въпрос за превода. Мисля, че формулировката е доста слаба по отношение на конкретната критика, която направихме последната година. На датски се казва, поне в текста, че ние смятаме и така нататък. Ние не само смятаме, ние желаем съвета да отговори на тези въпроси, които задаваме. Желаем да се получи отговор на тези въпроси. Какво стана с тях? Има цяла редица от неща, за които не сме получили отговор. Има опити от страна на съвета за отговори. Например, по отношение на контрола върху бюджета, имаше Имаше прекращаване на офиса, свързан с бюджета, но няма отговор на конкретния въпрос. Това са въпроси, които зададохме миналата година. Задаваме ги и сега и се надяваме, че докладчика ще може да даде конкретни примери за решения по отношение на новия бюджет. Конкретен пример. По отношение на отчетите за 2007 година имахме прехвърляне на милиони от службата за преводи към службата за пътувания. Имаше прехвърляне, получи се прехвърляне към оперативните разходи. Какво стана обаче за 2008 година? Продължава ли тази практика или има подобрение? Трябва да видим дали съвета ни е чул в крайна сметка, дали има някакви подобрения или все още има проблеми, които си стоят от миналата година. Може би има представители на съвета тук, те могат да дадат отговор на тези въпроси, защото ние ясно казваме, че няма да преминем към по-тесен диалог, ако не получим отговор. Искаме да разберем в каква степен има подобрение в тези области. Последният ми коментар, нещо, което трябва да се поясни, по отношение на едно бъдещо заседание. Мисля, че трябва да поканем съвета на официалните дискусии, да им задем пак тези въпроси и да изчакаме тези отговори, които е, искаме да получим. Благодаря. Аз е, бих искал от а, моя страна да потвърдя, че вие, ние вече сме разглеждали този а, въпрос. Ние ще продължим а, с нашите настоявания пред а, съвета и ще изпратим писмо с молба за бъдеща среща. Следващия докладчик. Искам да благодаря на докладчика, който по един много решителен начин използва формулировки, които са твърди, въпреки че са приятелски. Мисля, че е крайно време да се разрешат оставащите въпроси. И ако не направим това сега, в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, кога ще стане това? Това ни дава известно влияние, така че можем да настояваме, че е настъпил момента да се решат е, оставащите проблеми. Дали нещата са същите в Европейския парламент, е, отколкото през 70-те години? Отговорът е ясен, той е съвсем различен – джентълменските споразумения, които може да са били приемливи през 70-те години, вече не са съвремени, не могат да се прилагат на настоящия етап. Относно освобождаването от отговорност на съвета, Точка 10 от дневния ни ред. Аз считам, че ние не трябва да даваме такова освобождаване. Трябва да преразгледаме тези джентлменски споразумения, които ни връщат към 70-те години на миналия век. И това ще ни даде възможност да направим ревизия на споразумението. Новия председател на съвета ще изисква увеличаване на разходите. Така че ние сега трябва да използваме момента и да поставим проблемите пред съвета. Относно Съда на европейските общности, докладчика подчерта редица слабости. Някои са езикови, други са свързани с кратките срокове за възлагане на договори по обществени поръчки, които не позволяват пълноправно участие на всички заинтересовани. Считам, че е необходимо да се обърне повече внимание на този въпрос, но според мен можем да дадем освобождаване отговорност, като внимателно следим в нашата комисия как се развиват нещата с възлагането на договори, преди да дадем своето съгласие за освобождаване от отговорност. Аз лично не разбирам как да действаме по отношение на освобождаването от отговорност от Сметната палата, която първо представя своя доклад на пресата и след това на нас, а това е неприемливо. Мисля, че трябва да разгледаме редица формални аспекти, но формата опира все пак и до съдържанието. Ние трябва да можем да дадем своя принос. Ние сме избрани от европейските граждани все пак – по мое мнение, сега е подходящият момент да обърнем внимание на тези въпроси. Аз съм убеден, че докладчика е прав, когато казва, че трябва да има деклариране на финансовите интереси на членовете на Сметната палата. Съгласен съм също с докладчика, когато говори за стратегията в економическия и социален комитет. Трябва да поискаме допълнителни обяснения от членовете на економическия и социален комитет, преди да се съгласим за освобождаването и от, отговор, му, от, от отговорност. Необходимо е членовете на Економическия и социален комитет също да представят декларации за финансовите си интереси. Относно омбудсмана, вярно е, че има доста неизяснени въпроси, те са подчертани от докладчика, но мисля, че няма съмнение, че можем да освободим от отговорност Европейския омбудсман. Същото се отнася и за Европейския надзорен орган по защита на данните. И в заключение, нека да повторя казаното в самото начало, а именно, че сега е подходящия момент да изясним редица въпроси. И ако не го направим сега, кога друг път? Наш дълг е в тази комисия да поискаме изясняване на редица важни въпроси. Искам отново да благодаря на докладчика за неговата ангажираност, за усърдната му работа, за ясните формулировки които, въпреки че са критични, са и приятелски. Благодаря. Благодаря. Аз искам да благодаря също на докладчика. Подкрепям неговите критични бележки, както и коментарите, направени от предишните двама оратори. Мисля, че езикът е твърде дипломатичен макар и критичен. Като нов член на комисията, аз съм малко изненадана, че тази критика към съвета не е нещо ново и се повтаря всяка година. Грешките с възлагането на обществени поръчки са неприемливи, не могат да бъдат извинени по незнание, тъй като съвета трябва да дава всички останали институции. Местните власти, както и другите публични органи на държавите членки, вземат решения, свързани с възлагането на поръчки. Това не улеснява нещата и съвета тук трябва да проявява по-голяма амбиция. В пленарна зала, когато се води първия дебат, съветът не беше представен отново. Съветът е, е конструктивен партньор е, в е, приемането на законодателство, в помирителната процедура. Другите комисии настояват за твърди резултати и аз съм изненадана, че това не се отнася и за комисията по бюджетен контрол, тъй като в Германия казваме, че все пак сиренето е с пари. Тук става дума за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета за финансовата 2008 година, т.е. преди да е в сила Лисабонския договор, сега той е в сила и считам, че сега съвета трябва да направи това, което очакваме от останалите институции. Докладчикът изложи няколко въпроса, които намирам за интересни, че има непрозрачност на процедурите, не е достатъчно коректно отношение с парламента и ангажирането му в обсъжданията. Всичко това трябва да бъде прекратено. Съвета трябва да излезе с ясна позиция. Сега нещата са по-различни с влизането в сила на Лисабонския договор и съвета трябва да отчита този факт. Мисля, че някои от въпросите трябва да се обсъдят допълнително в по-малък формат в рамките на останалите докладчици в сянка. Следващия оратор. Искам да попитам докладчика докъде сме стигнали в разговорите ни с съвета. На, съда, на съвета му бяха поставени а, въпроси, но не съм получила отговор. Искам да чуя нещо повече. Каква процедура сме следвали до сега. Аз се надявах тайничко, че след последнията ни среща ще има някакъв напредък, но такъв липсва и това е жалко. Искам да привлека вниманието на факта, че съветът сега а, има нов постоянен председател. Позицията по относно бюджета към момента е позиция на незаконност. Искам да чуя от страна на комисията дали смята, че Лисабонския пакет ще изясни нещата. Имам също молба по отношение на Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните. Прави ми впечатление, че през последните години се забелязва значително увеличаване на разходите за персонал. Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат а, преразгледани и дали а, това отговаря на задачите, които изпълняват омбудсманът отговаря на близо 10 000 писма. Следва да отчитаме мащаба на дейността му. Въпреки това, обаче, все още не се публикуват декларациите за финансови интереса. Това трябва да се включи в доклада на Сандърс. Има нови членове на Сметната палата. Ние искаме да има пълна прозрачност, искаме да има такива декларации за финансовите интереси. Същото се отнася и за членовете на Комитета на регионите. Освен това, искам да знам по какъв начин оценяваме сътрудничеството ни до момента. Госпожа Андерсън, благодаря, господин председател. Аз разбирам, че Ситуацията с съвета е най-тревожна. Това извличам от доклада на господин Чернецки. Затова аз предлагам да си припомним, че миналата година ние отложихме освобождаването отговорност на съвета, но в последствие през ноември такова освобождаване беше осъществено. Аз съм признателна на господин Чернецки за неговия доклад, но го намирам за твърде мек. В точка 11 тук вече не става дума само за задаване на въпроси, а да проверим в каква степен това, което сме поискали, когато сме освободили съвета от отговорността, са изпълнени. Дали все още има извънбюджетни сметки или не, това трябва да решим. Аз не искам писма с въпроси, които, на които да отговорят. Искам проверка на това, че това, което сме поискали от тях миналата година е изпълнено. В противен случай няма да ги освободим от отговорност. Освобождаването от отговорност стана през ноември с разбирането, че те ще отговорят на всички наши изисквания. Затова не считам, че сега е момента да провеждаме допълнителни срещи или да задаваме въпроси. Ние просто трябва да проверим дали те са изпълнили нашите искания или не. Аз подкрепям подход на господин Ревелиния. Сега действително е момента да предприемем действия, а не да изчакваме допълнително. Благодаря ви. Госпожа Яла. Да, благодаря, господин председател. Аз исках да попитам за съвета. Същото се повтори миналата година, но аз ясно си спомням, че отговорното лице миналата година по процедурата бе генералния секретар. Искам да питам дали продължава да бъде генералния секретар, защото тук непрекъснато говорим за това с кого трябва да разговаряме, кой трябва да бъде нашия събеседник, дали съвета, дали ротационното представителство, така че и от наша страна следва да уточним кой е. Защото може би сега в разгара на спора да се объркаме и да не съумеем да поканим подходящите хора. От наша страна миналата година беше генералният секретар, така че искам да попитам дали продължава да бъде тази година генералният секретар. Какво точно се направи? Дали може нещо по-конкретно да ми каже господин докладчика, защото чувам, че става дума за писмо, не разрам обаче какво е точно неговото съдържание, дали може да ни го предостави, ако е възможно или ако не, поне да ни каже в общи линии за какво става дума и кога е било изпратено и кой от нашата комисия бе отговорен за предаване на исканията ни на съвета. Благодаря. Да, благодаря. Сега давам думата на господин Чернески. А, всъщност и на господин Сармас от Сметната палата, ако би желал преди това да вземе думата. Чернеки. Да, нямам нищо да добавя. Благодаря тогава, каза председателя. Господин Чернецки има думата. Е, много благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря и всъщност много благодаря на всички колеги за отправените коментари и бележки. Намирам ги за много интересни и уместни. Както каза всъщност господин Стаес вече преди мен, и аз съм благодарен за сътрудничеството. Говорих за джентълменското споразумение, защото ми се струва, че вече е крайно време да го извадим на бял свят. Госпожа Андерсън каза изправо, че сме много меки, много, много дипломатични. Особено когато става дума за 11 точка за точката посветена на съвета. Може би наистина формата е прекалено благовъзпитана, но съдържанието всъщност е доста нападателно, защото година след година отправяме същото обвинение към съвета с искане за промяна. Благодаря на господин Ревелини, подкрепям всъщност и неговите бележки, защото и аз смятам, че нещата днес са много различни от нещ... 1970 година. По въпроса за Съда на Европейските общности се забелязва напредък, разбира се, Сметната палата също. А, и нещо интересно споменахте, с когато припомнихте дебата, който проведохме тук в началото на есента по въпроса за сметната палата, а именно, че Сметната палата първо се обръща към пресата, на тях на първо място предава информацията и след това на нас. Нещо, което аз смятам за проява не на безвкусие, а направо на лош вкус. В Полша поде казваме, че първите 7 години са много важни за възпитанието и наистина първите 7 години са важни за възпитанието на човек, който работи в международни институции, където може би другите хора са получили различно образование в седмите, първите си 7 години, но така или иначе става дума за едни общоприяти мерки за възпитание и поведение. Благодаря ви за това че споменахте изрично, че съвета трябва да бъде пример за подражание на всички останали институции и на всички национални държави, що се отнася до финансова дисциплина. Предложението да се проведе среща, лична среща на 10 човека, които да имат какво да кажете, които да са съответните натоварени с изработването на доклади, е изключително полезно като идея и ще има практически резултат. Очевидно е всъщност и директно го заявявам, че няма подобрение в качеството на финансовата дейност на съвета. Повтарям го ясно и високо. Благодаря ви и за това, че отбелязахте, че тъй като имаме повече финансови средства, повече финансови ресурси, е необходимо очевидно да се управляват тези средства по-енергично и по-ефикасно. И това е особено валидно за случая на Европейския надзорен орган по защита на данните. Връщам се сега на Сметната палата. Сметната палата и нейният конкретен случай са като една история, която се знае кога почва, но не се знае кога свършва. Така че в момента използва присъствието на представители на Сметната палата, за да изискам от тях край на тази безкрайна история и реална промяна. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Андерсън за критичността. Всъщност, вашата критика ми прозвуча на мен като комплимент. Наистина, вярно е, че 11-та точка, точката, е, в която се говори за съвета, би могла да бъде още по-директна. Аз лично съм доста спокоен човек по темперамент, но понякога съвета ме изкарва от равновесие. Госпожо Аяла Сендер, вие бяхте първата, първата евродепутатка, с която се запознах преди 5 години, когато дойдох и аз в качеството си на евродепутат. Така че си спомням и аз имам спомени от ония години и от писмата, които пишехме на съвета с желание да ни удостоят с среща и с лично внимание. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Пред... Припомням ви, че на 2 март вторник е крайния срок за изтича срока за предаване на измененията. И така, минаваме сега към освобождаване за отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 7, 8, 9 и 10 Европейски фондове за развитие. Благодаря. Много благодаря. Благодаря. Извинете, малко ще поровя и с документите да видя къде съм сложила презентацията. Да, намерих я. Благодаря ви, господин председател. Благодаря предварително всъщност на колегите за интереса, който ще продължат да проявяват вече обменихме мнение. Надявам се, че в бъдеще ще продължаваме да работим заедно и ще очаквам от тях изменени предложения. Текстът, моето предложение е отражение на моите срещи с комисията и с господин Укиевич, с когато работих особено плодотворно тъй като ние двамата заедно водихме разговорите с комисията и заедно успяхме да отчетем положителни и отрицателни пунктове. И всичко научено в тези разговори всъщност ми послужи за редактирането на този доклад, на това проекто становище. Благодаря още веднъж на господин Укевич за неговия принос. И така, виждате, че отново искаме, отново изискваме в следващите финансови перспективи да се включи изцяло Европейския фонд за развитие в общият европейски бюджет. Това, което каза госпожа Грейслер за съвета, че представлява част от европейския бюджет, аз също смятам, че ЕФР трябва да бъде включен в бюджета и да се придържа към всички механизми за надзор и контрол на финансовата ефикасност които са валидни за бюджетното изпълнение. И така, с оглед на влизането в действие на Европейския съюз, ни възникват различни съмнения относно това какви ще са външните връзки на Евросъюза, особено след сформирането на новата дипломатическа служба. Ето това е поводът за някои от нашите идеи, като например една по-голяма концентрация, едно по-голямо съсредоточаване на известни сектори, на известни пера, от които особено внимание трябва да обърнем на опасността да не изключим случайно неправителствените организации, да не ги оставим в страни от бюджетното финансиране. Бихме могли, разбира се, да ги концентрираме тях на свой ред в отделно поле, в отделно перо, но в никакъв случай да не ги изтласкваме в периферията, да продължават да имат те възможност, други думи, да идват в институционален смисъл при нас. Това ще се отрази, разбира се, на, тяхната, на бързината на техните реакции. И така, Сметната палата вече бе привлякла вниманието върху факта, че има много грешки, грешки при изпълнение на плащания, плащания, които не са предвидени като счетоводен задел. Ето за това аз предлагам в тази сфера да има предложение за съответен инструментариум или някаква система, с която да избегнем това разпръскване на сега съществуващите елементи, а тяхното концентриране, тяхното съсредоточаване за оглед на по-голяма ефикасност на прилагането им. По въпроса сега. По въпроса за финансовата подкрепа и нейният контрол, особено в кризисни ситуации. Конкретния случай, конкретния случай, който мога да цитирам е Ангола или пък Хаити или Нигер, Виждате, значи, че има конкретни случаи, в които е предвидена бюджетна подкрепа, освобождаване на бюджетни средства за подпомагане. Ето тук предлагам аз да анализираме, за да видим какво можем да направим за по-бързото освобождаване на средства, без обаче да отхлабваме контрола. Вече има механизъм, вече има система за бързо реагиране, за създаване на извънредно положение. Ситуация, значи, създадена от природно бедствие, от граждански конфликт, от военен сблъсък и така нататък. Това би могло да се включи в една по-обща глобална схема, която да се регулира и контролира. Тук обаче има неясноти и за това в доклада си предлагам възможността с помощта на Сметната палата да стартираме една система целяща да бъде по-ясна, по-лесно приложима и по-контролируема схемата, по която се действа. Вместо след това да четем е, отчети, в които се твърди, че няма възможност да се проследи паричния поток и етапите, през които той минава, просто заради необходимостта от бързо, извънредно и скоростно реагиране, поради характера на кризата, да кажем. Би могло това да се предвиди, би могло предварително да се начертае някакъв протокол за действие в кризисни ситуации. Разбира се, Системата за освобождаване на финансови средства трябва да се промени. Трябва да се промени обаче и системата за контрол на тези финансови средства, за да не бъдат те вън от контрол. И сега. Когато се свързах с комисията, с господин Карел Дегухт, той каза, че от ООН не винаги постъпва информация след това обаче аз по друг път разбрах, че комисията е имала документи, свързани с финансовите отчети на Обединените нации, но че тези документи така или иначе са останали само в комисията и не са стигнали до сметната палата. Искам да знам дали това наистина е така и ако е така, защо? Смятам, че не само за Европейския фонд за развитие, а изобщо за всички дейности за подпомагане на кризис, кризисни ситуации. Агенцията за Косово, например, беше един от моите примери, или пък други примери, които, с които ще се сблъскваме за в бъдеще, тъй като Евросъюза ще има по-широка мрежа за външни контакти, то какво искам да кажа е, че какво искам да кажа? Искам да кажа, че в политически смисъл диверсифицираме, то тогава и в финансов смисъл и в надзорен смисъл пак трябва да диверсифицираме, а не да се оправдаваме, оправдаваме че така или иначе работим с други международни институции, които имат други механизми и правила за вътрешен аудит или за отчетност и контрол, то да не получаваме обяснения, че няма как да бъдат проследени, няма как да бъдат извадени данни от други институционни системи. Трябва да намерим начин за приравняване, за уеднаквяване на критериите. Не за първи път и не за последен работим с други международни организации. По въпроса сега за човешките ресурси. Не по-мало важно е това. В момента, в който Европейския съюз получава нов имидж, нови правомощия като фактор в световната политика, то наистина ще има много наши служители, наши представители, които ще бъдат в челните редици, на челните фронтови позиции. В Хаити, например, видяхме как едни от е, първите пострадали бяха, разбира се, хаитяните, но и някои от нашите служители. Ето за това трябва да изнамерим начин, по който човешките ресурси да бъдат по-добре управлявани и, ако позволите, по-добре обгрижвани в е, случаите на работа и изпълнение по то, на програми, свързани с ЕФР. Аз бих могла да отстоявам нашите позиции като Комисия по бюджетен контрол. Бих могла да отстоявам позицията за това, че е нужно да се залага на човешките ресурси, но поне трябва да знам кой ще бъде моя противник, пред кого трябва да отстоявам идеята за повече застъпване за човешките ресурси. Искам да, ако може някой да ми каже, кой би бил нашия събеседник. Ето това е в кратце представенето на моята работа. Бих искала, разбира се, да получа възможно най-бързо отговор от страна на комисията. Благодаря на господин Укевич и се обръщам към него отново с молба да продължи да работи с мен. Така че, ако може господин председателя да даде думата на господин Укевича, в случай, че той желая в момента да ми отправи някаква бележка. Благодаря. Благодаря. Давам ви думата за изказвания. Първо госпожа Омер. Господин председател, госпожи и господа. В началото искам да благодаря на госпожа Аяла Сендер. Работихме заедно и мисля, че се получи един много конкретен и точен доклад, който отразява най-важните елементи по отношение на помощта за развитие и Европейския фонд за развитие. Въпреки това, Съжалявам, че в рамките на комисията разпоредбите свързани с помощта за развитие остават доста разпокъсани. Би било добре да имаме една по-последователна и стрикна политика от страна на Европейския съюз, но за съжаление в комисията няма необходимите структури, за да може нещата да бъдат оптимизирани. На второ място, след като се изгради службата за външни отношения, ще трябва да решим коя част от помощта за развитие ще бъде поверена на тази служба, как ще се синхронизират политиката по добросъседство и работата на тази служба и така нататък. Трябва да има ефективна координация, трябва да има политика, която да е насочена към съответните проблемни области. Много често говорим за политика по беженците, политика по предоставане на обежище. Те са свързани тук. Помощта обикновено играе важна роля за подобряване на живота на хората в целия свят тъй като тя дава възможност на хората да останат в родните си страни и създава възможности за развитие за бъдеще за тях, вместо да ги принуждава да напускат или да бягат понякога. Няколко конкретни въпроса, по които искам да поговоря. На първо място бюджетната помощ, както се нарича тя – Както каза госпожа Яла Сендер, тук има много работа. Европейската сметна палата не разполагаше с достатъчно данни и документи, за да направи точна оценка. В документите с които разполагаше палатата, имаше грешки, които няма как да получат количествено измерение. Много проблеми имаше. Не бяха очертани ясно целите, кой какво ще прави, къде и кога, а данокоплатеца иска да види, че в крайна сметка парите му отиват за благото на хората, е, които живеят в тези райони. За съжаление, управлението в тези страни също не е на ниво. Много често има корупция. Бюджетната помощ трябва да е разумна и да е правилно насочена, както твърди и комисията. Втория ми коментар е свързан с параграф 35 инструмента за инвестиране. Съгласна съм, че Европейския парламент трябва да проучи доколко са ефективни тези програми за кредити в Е и Б и в комисията? Дали постигат целите, които са определени? Има недостатъчна яснота. Говорим за инвестиционен механизъм, говорим за освобождаването му от отговорност, само че не е наша работа да гарантираме, че заемите и кредитите се дават по правилен начин. Банковите надзорни органи трябва да правят това. Не депутатите трябва да се занимават с банковия надзор. Ние трябва да проверим дали политическите цели, определени предварително, се изпълняват и дали се спазват правилата и нормите. От гледна точка на бюджета, ние не можем да се намесим в банковата регулация. Благодаря. Между другото, преди да съм забравил, искам да благодаря на Сметната палата за отличната работа. Съжалявам, че не споменах това по-рано. Благодаря. Нека да дадем думата сега на представителя на Сметната палата, господин Уцкевич. Господин председател, госпожи и господа, благодаря ви за думата. Най-важният въпрос, който задава госпожа Сенде – е дали има аз какво да добавя тук. Искам да изразя моето удовлетворение, че препоръките, които са написани тук, подкрепят тезата на Сметната палата. Съвсем накратко искам да кажа, че препоръките на Европейския парламент са всеобхватни, изчерпателни. Естествено, има проблеми, свързани с външната помощ, която Европейския съюз дава на трети страни. Нека сега да направя коментар по някои въпроси. Възможно ли е да се Прости контрола в системите за предоставяне на извънредна помощ. Да, това може да се направи. В момента има една работна група, която се координира от Сметната палата. Това е международна група на високо ниво, която работи по отношение на определенето на стандартите и начините за контрол. Точно за това става въпрос, за създаването на нови стандарти тук. Не искам да говоря за трудностите, които изпитваме, когато има природни бедствия или когато има катастрофи или е, бедствия, породени от е, човешка намеса. Имаме международни донори, поредица от международни донори, когато се случи нещо подобно. Мисля, че така наречената инициатива Интосай, определянето на правилата, ще доведе до упростяване. За това говори госпожа Сендер. Много често обаче финансовите документи, отчетите не се предоставят някъде около 6% от бюджета няма как да бъде оправдан, защото няма достатъчно документация. Друг проблем е свързан с бюджетната помощ. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че подкрепя Сметната палата в цялата й дейност. Включително и по отношение на лансирането на новия подход за помощ към страните, които не са членки на Европейския съюз. Сметната палата не е против тази помощ, но вярваме, че има конкретни рискове, свързани с тази дейност, като се има предвид, че бенефициентите са страни, които не разполагат с пълноценни демократични системи на управление. Много често има невероятна корупция в тези държави. Така че рисковете трябва да бъдат отчетени и една от нашите препоръки е да се развият такива механизми, които да дадат е, увереност, да убедят е, европейските граждани, че нашите решения се приемат в съответствие с основните принципи и стандарти. Има още една препоръка по отношение на броя на докладите. Казва се, че трябва да има повече специални доклади по теми различни, по своя характер включително бюджетни доклади. Имахме 11 специални доклада до сега. Тази година предвиждаме да публикуваме 4 такива. Два от тях ще засягат пряката бюджетна помощ към страните от АКТБ, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и ефективната помощ за страните от Кавказ. Надяваме се, че този доклад конкретно ще е интересен за вашата комисия, тъй като той говори за подобряване на пряката бюджетна помощ. Благодаря и още нещо, тъй като забравих. А това е важно. Това е, може би, последния път, когато се явявам пред вас, госпожи и господа. За това искам да ви благодаря за проявения интерес към тази тема. С удоволствие отбелязвам, че считате моето присъствие до сега тук за полезно аз също от своя страна смятам, че вашия принос е бил много добър за определенето на дейността на Сметната палата. Благодаря. Благодаря ви, господине, казва председателя. Комисията. Господин Хай. Благодаря. Аз искам отново да преповторя няко... някои от повдигнатите точки. Наистина, сега работим по 10 ЕФР и сме имали 5 или 6 предложения за бюджетиране на този фонд, които за съжаление бяха отхвърляни. така, в рамките на нова, новите финансови перспективи смятам, че ще успеем да го включим в общата европейска бюджетна рамка. Имаме възможност. Комисията поне винаги е защитавала тази възможност и тук сме съгласни с парламента. Споделяме едно и също мнение с други думи. По въпроса за така наречените крехки, уязвими държави, както каза госпожа докладчицата, е необходима специална система. Съществуват обаче вече няколко видове системи. Една част от ЕФР се управлява от така наречените средства от плик Б. Начините за подпомагане на Хаити или на други нуждаещи се в момента поради природни бедствия държави се извършва именно от тези средства от линията Б. В условията на криза или след кризисни условия определено е по-лесно да се действа по този начин. Ето за това разработихме правила, според които има, взимаме решения за по-гъвкаво действие. Особено, когато става дума за държавни поръчки. Понякога тези процедури траят години, много са бавни и освен това, когато страната е така наречената, принадлежаща на така наречената трудна категория, където няма прозрачност, има корупция, още повече се затрудняват събитията. По въпроса за перспективите или за основните носок, насоки за бюджетно подпомагане на тези уязвими държави, наистина често търпим критики от Сметната палата, особено по това, тази бюджетна подкрепа. Но въпреки всичко, за което заслужаваме критика, искам се пак да подчертая, че критиката е по-скоро свързана с формата, а не с съдържанието. Е, обикновено укорите са за това, че не сме от, отразили, не сме описали добре процедурната мярка, която сме приложили. Ето, затова в момента анализираме начина за изплащане на средствата, дори и преди всъщност да преминем към бюджетна подкрепа на дадена страна, за да отговорим именно на тази критика за недостатъчно документално издържани плащания. По въпроса сега за тези рискови страни, разбира се, че работим в рискови страни. Ако страните не бяха рискови, нямаше да имат нужда от бюджетна подкрепа. Ето за това в момента се занимаваме с оценяване на риска, който съществува и с това дали бихме могли да се справим с въпросния риск, предполагаш нашата финансова намеса. Страните, в които се прилага тази бюджетна политика, тази бюджетна подкрепа, работим заедно с другите големи донори, като например Международния валутен фонд, Световната банка. С други думи, виждате, че си сътрудничим. Сътрудничим си и се поддържаме. По въпроса за международните организации, да, наистина, Имаме слабости в така наречения рамков договор с ООН. По силата на този договор ние и по-специално Сметната палата имаме до, право на достъп до някои документи. Тези документи обаче, за съжаление, не винаги пристигат на време. Междувременно отново се договарят и предоговарят точки от това рамково споразумение и нещата се осложняват допълнително. Благодарение на питанията на вашата комисия, нещата се изясниха в доста голяма степен, разбира се. Международните организации благодарение на нашия натиск доставиха в срок исканите от нас документи, така че няма защо да се оплакваме в момента. Благодаря. Ние силно подкрепяме Сметната палата в нейната работа, когато става дума за международни организации, там където сме знали, че има проблем, винаги сме ги подпомагали и обикновено това е подпомагало процеса. Съжаляваме за случаи, когато палатата няма достъп до документи. Ние работим със службата на ООН тук в Брюксел, за да се изчистят всички недоразумения или пък недостатъчно информиране. През последните пет години ние развиваме сътрудничеството ни с ООН. Ние сме големи организации, за това е необходимо да има и добро информиране, за да разбираме взаимно какво е необходимо в съответствие с поразуменията, сключени с тях. Сега давам думата на госпожа Холмайер. Господин председател, дами и господа, искам отново да кажа на комисията, че след като разговаряхме с палатата и по-внимателен прочет на техния доклад, се забелязват не само дребни формални грешки, а доста сериозни наказуеми грешки. Те съществуват от години. Европейската сметна палата от години наред коментира тези въпроси, така че има дълга история този въпрос и следва да отчитаме този факт. Комисията говори тук само за древни, формални грешки, които са пренебрежими, но всъщност това не отразява реалната ситуация. Подкрепата за бюджета не трябва да бъде замазвана, трябва да се каже ясно, че има проблеми. Аз съм запозната с случаи на държави, които имат такива проблеми, които се опитват да се справят с тях. Така че нека да не отхвърляме с ръка, ръка този въпрос. Мисля, че трябва по-задълбочено да се анализира бюджетната подкрепа. Благодаря, госпожа Айела Сендър, в заключение. Благодаря, господин председател. Разбирам, разбирам становището на комисията. Благодаря на колегата Хауе Мейер наистина мнението на Сметната палата, становището на Сметната палата от тази година е възможно най-хвалебственото и най-положителното, тъй като смята, че отчетите са надежни, достоверни, точни. Има, разбира се, съответните резерви при някои е, въпроси, но така или иначе с една дума, ако трябва да я укачествим, това е една добра оценка. Комисията вече работеше и си кореспондираше с а, Сметната палата. Господин Лукиевич, много ще ни е мъчно за вас. Господин Бония и той си тръгва от а, Сметната палата. така че не знам за бъдеще как ще работим. Да, но новите попълнения да са толкова добри, колкото са напускащите Сметната палата специалисти. Разбира се, доклада на Сметната палата е винаги важен документ, не е за подценяване, но особеното на тази годишното му издание е, че е градивно критичен. Аз самата лично се получих много и освен това с задоволство отбелязах, че те се интересуват живо от нашите въпроси, болят ги нашите въпроси и дори почти успяват да изчислят квадратурата на кръга. Толкова е сложно да се изнамери добър, ефикасен и лесно контролируем механизъм за бюджетна подкрепа на развиващите се или рискови и уязвими държави. И наистина това е това е най-усмихнатото лице на Евросъюза. Тези фондове за развитие, както с програмата Еразъм, са нещото, за което които европейските граждани с най-голямо удоволствие си спомнят, когато трябва да обяснят на някой за какво представлява Евросъюза. Ето за това трябва да сме особено открити и прозрачни в тези две основни посоки. Благодаря на колегите ще продължа да си кореспондирам и с комисията. Разбира се, новият етап, при който вече съществува Европейска служба за външна дейност, може би на тези новости се дължи факта, че тук сме малко притеснени от това как ще започнат и ще се развият за в бъдеще нещата, новите структури винаги поражат нови страхове. Благодаря. Благодаря много. Благодаря. До скоро.